afternoon. We're going to start on uh, point 17, the European Започваме, скъпи колеги. 17-та точка Европейска гранична охрана. Тук е заместник председател на комисията Франц Темерманс. Добре дошъл. Ще разгледаме първоначално тези въпроси, преди да стигнем точката за Унгария, за която е поканен и той. Уважаеми Колеги, докладчик е Роберто Мецола за Европейската гранична охрана и веднага ще му дам думата да представи информация за преговорите, проведени по време на тристранните срещи. И аз искам да приветствам с добре дошъл заместник председателя. Три тристранни срещи са проведени до момента. Постигнали сме съществен напредък поредица от сериозните политически въпроси, пред които бяхме изправени. Ще ги спомена накратко тук. За постоянния корпус целта е 10 000 оперативни служители до 2027. И искаме да се създаде четвърта категория, което принципно се приема. Запазваме и възможността управителния съвет на агенцията да създаде академия за обучение. Но те първо трябва да приемем как да се извършва механизма за преглед, тъй като на този въпрос държавите членки много държат. Визирали, заличили сме всички споменавания на контролни центрове, тъй като няма дефиниция на това понятие. Засилили сме ролята на служителя по основните права, като го обезпечаваме ресурсно със съответните необходими ресурси. Предвижда се и заместник служител и сме се предвидели допълнителни гаранции за независимостта на тази роля. Съвета приема новата роля служители на агенцията, свързани с мониторинга на правата на човека. Те ще следят за спазването на тези права във всички дейности на агенцията. Все още проговаряме с съвета и искаме да осигурим достатъчно кадрово обезпечаване на тази роля. Работим и за засилването на механизма за жалби в съответствие с позицията на Европейския парламент, посочена в доклада по собствена инициатива, по който работихме с Кар Келър и аз. За клоновете има възможност за създаване на такива клонове в трети държави, които да текат докато тече самата мисия. За помощните екипи за управление все още нямаме крайно решение. Друг проблем е възможността агенцията да участва при връщане от една трета страна в друга трета страна. Ние настояваме агенцията да не се намесва в подобна процедура заради рисковете свързани с правата на човека. За вторичните движения е отчетена изцяло нашата позиция. Записахме текст, който гласи, че агенцията няма да използва ресурси, за да подпомага дейности, свързани с временното въвеждане на контрол по вътрешната граница. Мигрантските количества и маршрути и обмена на информация между държавите членки, доколкото има такава информация между държавите членки, също е прието. Но те първо предстои още много работа, най-вече по механизма за управление, но съм убедена, че на тристранната среща едната седмица ще може да постигне споразумение. Се надявам, че тогава ще не се е възвърнал гласа. Случите като Тереза Мей. Това не е комплимент за момента. И така, благодаря за информацията, Роберта. Натали Гриспек е докладчик сенка на Ауде. Искате ли думата? Питър ще... Всъщност Питър, извинявайте. Питър е наред няма проблеми. Проведохме доста ползотворни дискусии по време на заседанията на докладчица в Сенка и на тристранните срещи. Има добро сътрудничество между докладчика и моята група. Подкрепям изцяло линията, която следва доклада. Малко съжалявам, че Имаме добри новини за Frontex, но нищо не се случва с Европейската агенция за убежището. Аз сме убедени, че тези две досиета вървят ръка за ръка. За съжаление обаче в съвета няма политическа воля да се обсъди Европейската агенция за убежището. Както вече казах, изцяло подкрепяме линията на докладчика и се надяваме, че в крайна сметка преговорите ще се увенчаят с едно добро решение. Благодаря. Благодаря на докладчика за социалистите Натали Алде. Благодаря, господин председател. Добре дошъл на заместник председателя Тимерманс. Няколко думи като докладчик Сенко от името на моята група. Искам да благодаря на Роберта, която вложи доста усилия и е работил доста усърдно по този важен доклад. И то в дух на добро сътрудничество, за да се намери до идната седмица политическо споразумение, което евентуално да отговаря на исканията на едно голямо мнозинство. За моята политическа група, разбира се, ние ще продължаваме да следим внимателно всичко, което касава въпроса за обучението и мисля, че сме на път да намерим добра формула. Също и състава на управителния съвет, което ще позволи да се засили дейността на агенция Frontex най-важната агенция на Европейския съюз. Тя ще може да изпълнява своята роля, да бъде независима, да изпълнява своя мандат и да има съответния капацитет, което е много важно. И ние сме в пълно съзвучие с мнението на докладчика и на докладчица в сянка по този въпрос. Има един политически аспект, който е много важен и касае ролята на Frontex при връщане от трета страна в трета държава. Въпрос вече повдигнат, когато за първи път обсъждахме Frontex. Искам да ви напомня, че на времето парламента и моята група имаха ясна позиция по въпроса, а именно агенцията да ни организира операции по връщане от една трета държава в друга. Това ни влиза в ролята и моята група искаме акцента да бъде максимално върху работата по външните граници на Европейския съюз. Това е накратко. Още веднъж сърдечно благодаря Роберта. Надявам се, че ще продължи да работи също така до постигането на споразумение, което надявам се, че ще е факт идната седмица, след като бъдат отстранени политическите пречки, за да може този регламент да се превърне в образец и в една солидна основа. Благодаря, Натали. Мисля, че това е за момента. Благодаря, Роберто, за предоставената информация. Преди да стигнем до въпроса за Унгария, още един въпрос имаме. Споразуменията за статуса. А те отпадат ли? Добре. За щастие на заместник председателя сега можем да престъпим към точка 21 за Унгария. Искам да приветствам с добре дошъл сърдечно господин Франц Тимерманс. Както знаете, колеги, на 12 септември парламента прие резолюция за предложението, с което се призовава съвета въз основа на член 7 от договора за ЕСА да прецени дали има риск от сериозно нарушение от страна на Унгария на основно полагащите ценности за Европейския съюз. Сега имаме възможност да обсъдим развоя на събитията и проучването на предложението на парламента с участието на първия заместник председателя на комисията и Кален Страйка, постоянен представител на румънското председателство, а също така и в присъствието на Джудис Аргентини докладчика и докладчите в Сянка също така. И така, Искам да благодаря на всички гости за присъствието. Ще слушаме първо първия заместник председател. Господин си имате думата и още веднъж добре дошъл. Благодаря, господин председател. Благодаря и на комисията Либе за включването на тази тема в дневния ред за днес. Последния път, когато имах честа да дам актуална информация на парламента за положението в Унгария, беше на 30 март пленарно заседание. Както обясних още тогава, комисията споделя редица значими опасения, изразени и в неодавнашното предложение на Европейския парламент. Основните права, борбата с корупцията, третирането на ромите и независимостта на съдебната власт са сред тях. Искам сега да ви кажа какво е станало от януари, включително и в съвета. За съжаление, положението не е по-добро. Опасенията, споделени вече не са такива, по които се работи, а същевременно нови опасения са възникнали. Може би знаете, че унгарското правителство направи кампания с билбордове, с цели страници реклами във вестниците и с писмо, адресирано до унгарското правителство, с нападки срещу европейските институции институции, в частност комисията и нейния председател Жан-Клод Юнкер. Въпреки критиките от различни страни, тази кампания не спря. Комисията съвсем ясно каза за тази кампания, че тя изкривява истината и обрисува е, мрачната картина на конспиративен заговор за привличане на повече мигранти е, в Европа. Е, независимо дали става дума е, за председателя, за мен или за други служители на нашата институция, като предмет на тези кампании, ние ще отговорим с реални и категорични действия от името на европейските институции, на всички нас, включително и тези, които работят в Европейския парламент. Истината според комисията е, че няма конспирация. Ние смятаме, че унгарските граждани заслужават фактите и само фактите. По отношение на гражданското общество, самата тъкан на демократичните структури и нещо задължително във всяка държава членка на Европейския съюз. За съжаление, положението и там не се подобрява. Гражданското общество е засегнато от цял спектър от мерки, предприяти от властите, за неговите организации и пространството все повече се стеснява. През януари комисията реши да изпрати мотивирано становище до Унгария във връзка с законодателството Спрете Сорош то ограничава а, възможностите за искане на убежище. До 24 март беше срокът на унгарските органи да или е срокът за унгарските органи да отговорят на опасенията на комисията. Важно е да се отбележи, че на 13 февруари Европейският съд по правата на човека трябваше да приеме привременни мерки, с които да задължи унгарското правителство да осигурява храна на двама иракски граждани, докато се разглежда тяхната молба за убежище в Унгария. И сега ще се наложи Европейския съд по правата на човека да се намесва в такива драстични случаи и хората да получават просто храна. Мисля, че това демонстрира колко сериозно е положението, както и колко е значима ролята на неправителствената организация, която помогна на кандидатите за статут на беженец в тези случаи. Представете си какво ще се случи на тези хора. Обезпокоителни са тези тенденции. Създаването на един холдинг от 400 медии, е, като в борда на холдинга влизат представители на управляващата партия. Правителството е решило е, този холдинг да не подлежи на контрол е, нито от страна на медийните органи, нито от страна на националните органи за защита на конкуренцията. Е, Централно Европейския университет е, ще направи е, оценка адхок на този конгломерат, като комисията ще продължи да наблюдава състоянието там. Ще ви държим в течение. Що се отнася до самия Централно университет, за съжаление и тук новините не са добри. Както казах през януари, този университет е, ще е, махне своите програми, акредитирани от САЩ от Будапеща, така че новите студенти от 2019 година нататък ще трябва да учат във Виена. Академичните програми е, също така ще излязат извън Европейския съюз, защото правителствения натиск върху академичните институции е без прецедент в държава членка на съюза. Много е жалко, че това ще стане. Е, това става всъщност при, де... при висящо съдебно производство след мерки предприяти от комисията. Що се отнася до така наречения закон за робите, прието от декември миналата година в Унгария, прият след демонстрации, унгарското правителство е изпратило отговор на нашите питания. Сега анализираме новия закон, включително светлината на директивата за работното време. Ще ви държим в течение и за това. Що се отнася до корупцията и изпълнението на специфичните за страната препоръки, страната е, е публикувала на 27 февруари в контекста на европейския семестър данни, от които се вижда, че няма никакъв напредък по специфичните за Унгария препоръки с оглед борбата срещу корупцията, укрепване на прокуратурата, е, повишаване на конкуренцията и подобряване на състоянието във връзка с държавните помощи. Изразяваме трайни опасения във връзка с независимостта на съдебната власт. Е, страхуваме се, че гаранциите в е, съдебната система се отслабват непрекъснато и независимостта все още тревожи. Създава се нова административна система на съдилища в е, Унгария, или по-скоро система на административни съдилища. Имаше становище на Венецианската комисия от 18 март, е, според което много значими правомощия се съсредоточават в малко ръце и няма реални гаранции за, тях, за противодействие. Като е, Венецианската комисия препоръчва това законодателство да се промени от унгарското правителство. Миналата седмица влязоха в парламента изменения на законодателството и комисията настоява всички препоръки на Венецианската комисия да бъдат взети предвид. Ще следим всичко ставащо отблизо, като с оглед на становището на Венецианската комисия ще изготвим и своето становище. Що се отнася до следващите стъпки в висящата процедура по член 7? Съветът и неговото председателство сами решават как ще организират работата си по този въпрос. Съжалявам, че до сега Европейският парламент нямаше реална възможност да представи мотивирано становище пред съвета. Комисията ясно е заявила, че каквато и да е позицията на съвета и на парламента, трябва мотивирано становище от парламента да постъпи в съвета. Особено по отношение на ценностите предмет на съдебното производство за нарушение. Бежанци, кандидати за статут на бежанци, гражданско общество, образователна система, положение на ем, ромите. Това са все въпроси, по които висят съдебни производства. Смятам, че сега съветът разполага с всички ключови фактологически елементи, за да почне сам да извършва преценка по поставените въпроси. Затова и очаквам на заседанието на съвета по общите въпроси през април тези теми отново да бъдат обсъдени. Благодаря, господин първи заместник председател. Благодаря е, за това, че споменахте прерогативите на парламента в тази насока и е, споменахте кога ще бъде съветът по общите въпроси. Е, сигурно това ще бъде засегнато и от нашия докладчик. Сега, господин Стойка от председателството, румънското председателство, имате думата. Much, uh, Honor... Благодаря, господин председател. Почитаеми членове на комисията Либе. Всички сме съгласни и се подразбира, че опазването на правовата държава, демокрацията и основните права са фундаментални предпоставки на нашия съюз. На 18 септември съветът получи е, мотивираното становище на парламента по член 7 алинея 1 с оглед реалния риск от тежко нарушение от страна на Унгария на ценностите, върху които стъпва съюзът. От тогава темата два пъти е била в дневния ред на съвета през 2019 година. Е, беше обсъдена при румънското председателство в началото на февруари на съвета по общите въпроси. През ноември на заседание на същия съвет получихме от Унгария писмен отговор на предложението на парламента, както и фактологическа справка от комисията за висящите производства за неизпълнение на общностното право от страна на Унгария. През февруари тази година министрите всъщност говориха за това как ще продължи процедурата. Предвижда се нова дискусия на следващото заседание на съвета по общите въпроси на 9 април, както спомена и първия заместник председател. Ще продължим да анализираме мотивираното предложение на парламента не мога да предогаждам какъв ще е крайният резултат от тази процедура, но парламентът ще получава своевременно информация за всичко, което става. Нашият министр по европейските въпроси Джорджи Чамба се съгласи е, на съвета по общите въпроси през февруари да даде информация на парламентаристите е, в колуарите на предстоящото заседание на съвета по общите въпроси през април. Благодаря, господин Стойка. Вие говорите за е, даване на информация на парламента, но не и за покана. Не и за покана към парламентаристите. Така ми се струва, че чух. Е, вие ползвате превод? Искам само да кажа, че вие цитирахте парламента и неговите прерогативи, обаче казахте, че ще ни информирате. Ние имаме ясни прерогативи и те изискват да бъдем поканени на заседанието. Искам да чуя какво смятате вие за очакванията на парламента към това предстоящо заседание на съвета по общите въпроси. Значи сега допълнителни разяснения ще чуем от докладчика. Значи, колеги, най-напред ще чуем докладчика с след това координаторите и докладчиците Сянка. Всички са включени в списъка. Джудит с Аргентини, докладчик по темата. Благодаря, господин председател. Винаги е приятно да, да, да се чуе така на публично, че ще ни информират по-нататък. Комисар Тимерманс направи много подробен анализ на случилото се през последните месеци, но половин година след два, гласуваната резолюция от Европейския парламент на 12 септември, поискахме просто да разбереме докъде са стигнали нещата. Затова поканихме и румънското председателство, за да ни представи своя график на действие, но не чухме подобно нещо. Румънското председателство а, представи своето председателство тук в нашия комитет чрез двама министри в Афет бе, присъстваше министъра на външните работи, който също не ни е, представи графика. След това трябваше да се обърна до а, посолството и в крайна сметка да, да, да получиме е, покана за половин час. В крайна сметка господин Мораеш беше поканен само аз не и продължение на половин час искахме да да разбереме какви са намеренията на румънското председателство, но в, в продължение на а, половин час румънското председателство а, говореше за правата на човека, правовата държава и така нататък. А, ние вече свършихме работата, т.е. направихме проучване на случващото се в Унгария. Доколкото разбираме, НП ще направи същото. Трима мъдри мъже ще се занимават с това. А, поискахме пред многократно доклада да бъде разгледан така че въпросът все още не е решен. Парламента не желая да участва във всички заседания на съвета, разбира се. А, докато нашите, разбира се, заседания са открити за всички, вие сте добре дошли, но ние бихме искали просто да участваме в този, който ще се разглежда този въпрос. Изпратихме ви писмото и доклада през септември, когато целият процес започваше. Но вие, вие сте тези, които трябва да запишете този въпрос на дневния ред. А, крайна сметка, след като е толкова лесно да се, а, от, да се м, свали въпроса от дневния ред, по същия начин може и да го вкара отново в дневния ред. Когато попитах в румънското председателство какво, се възнамеря, какво възнамеряват да правят, те казаха, че са само в началото на председателството, много е рано още, но вече сме средата или почти края на март, така, на марта, така че съвсем не е рано. Знаеме за няколко случая на бежанци, които са задържани в Унгария 8 пъти. Съдилищата е трябвало да взимат решение, но това са само няколкото случаи, за които ли сме били уведомени. А, аз лично съм си, съм си свършила работата, предавайки доклада на 12 септември. И сега въпрос към вас, господин посланник. Какво ще направи румънското председателство? Как ще структурира и организира дебата? А, имате тук възможност в Европейският парламент да го направите. Това са европейските депутати, които са защитниците на демокрацията, които гласуваха, два трети от тях гласуваха за и сега нещата са във ваши ръце. Кажете ми, господин посланник, какво смятате да правите от тук нататък? Благодаря, госпожо Сарджентини. Преди да дам отново думата на заместник председателя на комисията и на господин Стойка ще дам думата на нашите депутати, колеги тук. Госпожа Зипел, позволете ми да говоря немски. Преди да Говориме конкретно за проблемите в Унгария. Искам само да ви припомня колко красива страна е Унгария. страна, която винаги си заслужава да бъде посетена и където живеят чудесни хора. Сега да се върнем към проблема. От 10 от 10 години сме свидетели на проблеми, които будат тревога. И проблема в това е, че човек почва да, да свиква с този вид а, а, проблеми. Проблеми, които а, също така се, се срещат и в други страни, но въпросът с основните права, третирането на ромите, независимостта на съдебната власт, преследване на бежанци или хора а, или бездомните, които биват преследвани като престъпници, това са все неща, които са се случвали точно в Унгария и виждаме резултатите. Има някакви козметични реформи или някакви предприяти някакви някакви е, действия, но те остават повърхност. И Става дума за назначаването на съдиите или за техните пенсии. А, комисията обаче Uh... И дори... В съвета вече се занимава с проблема от няколко години, но като че ли никой не, не смее а, да изрази ясни критики и да, а, да каже нещата такива, каквито са. Мисля, че до преди 9 или 8 или 9 години трябваше да намериме изразните средства, с които да съобщиме на унгарските власти какво мислим. Бих също така. От, от друга страна, и политическите партии като че ли не смеят да реагират. 10 години вече обсъждаме проблемите в Унгария. А и на какво сме свидетели? На разлепване по билбордовете на афиши с лика на председателя на комисията. В крайна сметка Разбирам, сега някои казват, но е, е, президента Орбан и Фидеш са от партията на господин Юнкер или от НП. Мен е се, все едно кой откъде е. Бих искала да се вземат мерки, да бъдем единни. Но аз смятам какво... Аз искам да чуя от вас какво трябва да направиме. Не, не, не можем да останеме с кръстени ръце и да си затваряме очите пред истината. Длъжни сме да обясниме на гражданите какво се случва и какви мерки ще предприемеме. Благодаря. Бергит, госпожа Грисберг, за, от името на Алде. Благодаря, господин председател. Подкрепям казаното и от докладчика, и от Биргит Зипел. Докладчика в сянка от нашата политическа група е Луи Мишел и той би искал да наблегне на вече казаното в след всички тези години, след, след, след като Европейският парламент, Европейският съюз е на кръстопът, съвета трябва да вземе позиция и да устоява принципите на Европейският съюз. Мисля, че това ще удовлетвори е, не само е, очакванията на Европейския парламент, но и на всички европейски граждани, които държат Съюза да остане единен. Благодаря, Натали. От името на ГУЕ Мари Кристин Вержа. Тя е също докладчик в сянка на, по този доклад. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Тимерманс. Аз имам привилегията, ако това е привилегия, да работя по това досие от 2010 година. Струва ми се, че сме в някаква сюрреалистична ситуация. Правя правилно а, пос, както правилно посочи Бриджит а, Зипел, това, че говориме за правова държава, за върховенството на закона, а, това не са нападки срещу унгарският народ, а срещу унгарското правителство, което потъпква човешките права. Правилно напомнихте а, резолюцията при приета от Европейският парламент през март 2011 година по въпросите на независимостта на медиите. Имаше и резолюция, приета през юли 2011 година за конституционните реформи и независимостта на на съдебната система. През 2013 година приехме доклада Тавареш и докъде стигнахме? На вечерието на европейските избори през 2019 година не сме нали правили нищо. Ако бяха взети мерки през 2011 година, нито в Унгария, нито в други страни е, на Европейския съюз нямаше да бъдат потъпкани или поставени е, на изпитание човешките права и върховенството на закона. И когато трябваше да се вземат мерки срещу господин Орбан, когато говориме за някакво суспендиране и че те първа ще се, ще се прави пак проучване за случващото се в Унгария. С кого се подиграваме? Подиграваме се с а, е, европейските граждани човешките права и върховенството на закона са цокала на Европейският съюз. Така че, господин Тимерманс, докаж, докажете, че вие сте заместник-председател, кой, чийто порт, портфейл а, е човешките права, а че вие не сте само кандидат на, за, бъдеш кандидат за председател на Европейският съюз Европейската комисия. Така че вместо това кажете ни какво е направено, какво ще направите, какъв е графика. Е, от думи към дела. Е, от 10 години ние говориме, а човешките права и върховенството на закона са потъпвани и Европейската комисия не е на висотата на случващото се. Е, господин заместник председател, ще отговорите ли малко по-късно? Още двама желаящи да вземат е, думата. Господин Нидалмайо и госпожа Гал. Само да ви кажа следното. Координаторката госпожа Мецола ме помоли да взема думата от нейно име. Тя просто трябваше да се изкаже малко по-рано, защото беше координатор. Но както и да е, искам да кажа на господин Тимерманс, че каза нещо погрешно. А, тук а, Днес след обята е да инфо... Това, което трябваше да направи той е да информира случилото се в съвета, а не в Унгария. Мисля, че в крайна сметка комисара Тимерсманс не, е, не свърши работата са. В, в момента има процедура, наказателна процедура по член, висяща процедура по член 7. Така че мисля, че говориме по, по-скоро за политически игрички, политически игрички, които се водат от госпожа Сарджентини и, и левицата тук не става дума за обсъждане на положението в Унгария. Не, това трябва да направиме. Господин Тимермарс а, направи няколко коментара по новия трудов закон, но а, комисар Тимерманс трябва да знаете, че промените вне... в... внесени в а, а, закона а, са а, оръжие на опозицията на левицата. Така че комисар Тимерманс не трябва да се превръща в политически инструмент на едното крило в а, предизборната кампания. Колкото до а, потъпването на човешките права, огромните проблеми, които съществуват в Унгария, това са твърдения, твърдения, които не са основателни. Няма никакви доказателства за това. Говорите за тежки нарушения на а, върховенството, над върховенството на закона, но но а, говорите за положението на студенти и дипломи. Госпожа Сарджентини каза, че нейната работа е приключила през септември миналата година. Да, съгласна съм. Сега наистина топката е в игрището на съвета. А съвета знае какво трябва да прави. Съвета трябва да запази а, баланс между институциите се. Не се опитвайте да извлечете политически е, дивиденди от е, положението. Но ситуацията сега. Е, координаторите не бяха решили да, е, да запишат дневния ред е, положението в Унгария а по-скоро трябваше да се, да се говори за член 7 алинея 1. Тоест, вие не се придържате към а, а, записаното в дневния ред. Левицата и госпожа Саржентини се опитат да извлечат дивиденти, за да а, имат а, някакви а, допълнителни козове по време на предизборната кампания. Въобще това не е договорно от координатор. Uh, Процедурата по член 7 започна много преди сегашната политическа ситуация. Госпожа Сергентини няма да кандидатства по време на изборите. Това е допълнителна информация. Давам ви за сведение. Господин Нидълберг е последен. Господин Тимерманс каза, че през последните години нещата не са се променили положително, а всъщност просто нещата са се влушили. Така е. Правителството нарушава законите и подкопава устоите на, демокраци... на демокрацията. Какво ще остане от унгарският парламент, след като до сега въобще не се е обсъждало някакво предложение, внесено от опозицията. И включително председателят на Народното парламента се опитва да налага е, наказания на представители на е, опозицията. Да, какво е положението на Централноевропейският университет? Унгарската академия и всички научни институти са под заплаха. Не става дума само за университета. Всички са подложени на шантажа, на, на натиск. Съдебните власти не знаят какво точно трябва да правят. Въобще не сама, самата академия, научната академия функционира много зле и самата тя е под заплаха. Какво прави НП? НП при, признаха, че политиката, упражнявана от Фидес, е, не, не е в съзвучие с е, ценностите на ЕНП. Но всички знаеме, че, че Фидес е всъщност е, пар, партията на властта в Унгария. И когато се казва и когато е, НП казва, че Фидес не спазва и е, потъпква ценностите на Европейския съюз, това означава, че правителството, тъй като Фидес се равно на правителство, че, е, че правителството всъщност потъпва европейските сто, сто, е, ценности. А всичко това става с парите на на гражданите. Много ми е интересно какво ще стане с тази а, комисия или работна група, която е назначена от НП. Какво ще направят те в Унгария? Как, как това ще се скоординира с а, мерките, които иска да предприеме Европейската комисия? Сега да видим какво става в съвета. Две Две основни неща се случиха през последните години. От една година кризата на бежанците и второ потъпването на върховенството на закон. Съвета в никой от двата случаи не можа да вземе решение. Решение, тъй като не можа да постигне консенсус. Тоест съвета не направи нищо. И ако, и ако, и ако, и ако нещо вреди на имиджа, на облика на Европейският съюз, то това е бездействието. Нито предишното председателство, нито австрийското, нито нито рум, румънското, нито българското направиха нещо. Не става дума за, за откъслични неща, за отделни случаи. Не, това са свързани неща. И като цяло репутацията на Европейския съюз страда все повече и повече. Благодаря. Yeah, I think when people... Когато сочите някой според действие или бездействие, Трябва да видите какво става в съвета. През последната седмица се опитахме да представим позицията на парламента, да ни оказваме натиск върху председателството. Просто как да ви обясня това. Благодаря за изказванията. А сега ще дам думата на първия заместник председател да отговори на въпросите и ще помоля накрая докладчика да вземе за кратко думата. Първо заместник председателя. Благодаря. Ако не съм разбрал погрешно поканата на Лебе, мисля, че бях поканен тук да представя актуалното състояние. И аз реших да представя на комисията информация за развоя на събития от последния път, когато дадох информация на парламента. Тоест от преди няколко месеца насам. Точно това и направих. На второ място, много бих искал да разбера, след като изслуша госпожа Гал, дали тя наистина говори от името на НП, на цялото НП. Бих искал да науча тази информация и ще имам предвид, когато обсъждаме допълнително върховенството на закона, защото някои от нещата, които каза госпожи Гал, според мен не се вписват в позицията на други членове на НП. Те каза, че говори от името на своята група. Ако е така, много внимателно ще се отбележа това, което каза. Сигурен съм, че ще имаме повод да обсъдим това в едните месеци. А сега относно това, което се е случило преди мандата на комисията Юнкер. Да, разбирам. С този въпрос се занимаваме близо 10 години. Само, че ми е трудно да поема отговорност за неща, които са извършени или не, преди да взема тази длъжност. Искам да кажа, че за периода, за който отговарям с ресор върховенство на закона, съвсем добросъвестно съм следил всички нарушения на задълженията на Унгария – по договора. И съм следил и какви инструменти разполага комисията, за да реагира. Наказателните процедури наистина отнемат много време, но те са един мощен инструмент, защото дават възможност да се започне диалог с съответната държава членка. И ако той не доведе до търсения резултат, вече се произнася съда на Европейския съюз дали има нарушение на европейско законодателство или не. И що се отнася до отношенията с Унгария, мога да кажа, че този инструмент е довел до някои корекции на неща, по които според нас Унгария не е изпълнявала европейските си задължения. Така че този, е резултат, този инструмент е дал някакви резултати. Една по-принципна забележка за развоя на събитията – трябва да се спомените неудобните факти. Виждаме, че има сериозна подкрепа сред унгарското общество на действията предприяти от унгарското правителство. Защото последното със всякакви средства понякога е оковавало унгарците към техните страхове, най-вече страха от мигрантите и беженците. Но за Бога не мога да разбера как така човек ще твърди, че отстоява християнството, християнските ценности, Европа и същевременно да отказва да даде храна и вода на хора, които са задържани при него. Как се съчетават в едно тези две неща? Не мога да разбера. Превествам всички, които казват, че отстояват християнските ценности – но може би трябва да проведем една по-принципна дискусия, що е то християнска ценност. Благодаря. Благодаря ви, господин първи заместник председател. Господин Стойка, искате ли да вземете отношение по казаното? Благодаря, господин председател. Първо искам да припомня, че Румънското председателство проведе заседание преди 19 февруари и проведения тогава съвет по общи въпроси. Обменихме информация с представители на Европейския парламент за етапа до който са стигнали преговорите по предложението в съвета. Относно графика, наистина председателството определя програмата, но това става чрез допитване до останалите държави членки. И затова в хора на тази съвещателна процедура бе взето решение този важен въпрос да не бъде обсъден на съвета по общи въпроси през март. Искам да препотвърдя, че е насрочено допълнително обсъждане на този въпрос на 9 април на следващото заседание на съвета по общи въпроси както вече казах. А сега няколко технически аспекти, свързани с участието на парламента в цялата процедура. Може би си спомняте, че член 7 първа линия дава две основни правомощия на парламента, но нито едно от тях не предвижда участие на парламента в разискванията в съвета нито било то по линия на оказване на помощ или излагане на устна позиция за мотивираното предложение. Що се отнася до участието в разискванията в съвета, този въпрос е уреден в правилника за дейността на съвета. Член 5 и 2 алинея, който гласи, че комисията се кани да участва на заседание на съвета – Същото въжи и за Европейската централна банка по въпросите, в които тя упражнява правото си на инициатива. Няма подобен текст обаче за Европейския парламент. Както се е случвало вече в миналото, когато парламентът е представял предложение, парламентът не е бил канен да участва при официални разисквания в съвета – при все това обаче, това не е попречило на ползотворното сътрудничество между съвета и парламента. И на последно искам да посоча, че институционалната рамка и най-вече ролята на парламента като автор на мотивираното предложение и правомощието му да даде своето съгласие позволяват на парламента да играе важна роля при окончателното решение, но това изисква и сътрудничество с съвета – което се е поставило за цел и то активно самото председателство. За съжаление няма място за пряко участие на Европейския парламент в официални заседания на съвета. Благодаря. Да не бяхте казвали всичко това. Защо ви трябваше да го кажете на всеослушание, господин Стойка? Съвсем сериозно ви питам. Този въпрос е обсъден подробно. Ако искате отново да го обсъдим открито, хубаво ще го направим пред първия заместник председател. Изпратихте две писма, не едно. Две писма от председателя. Позовавате се на правилника за действие на съвета, но има и други правила, които кажат, че може да се кани всяка една друга институция – и други агенции имат право да участват на заседание на съвета. Не може да оставяме на страна госпожа Саргентини. На 9 април по време на заседанието поне веднъж да бъдем поканени на съвета по общи въпроси. Защото някои колеги смятат, че не се постига напредък. Има много критики към първия заместник председател, които може да не са основателни, но не се постига напредък по въпроса. Ние се опитваме да свършим своята работа съвместно с вас да се задействат нещата. Нещата буксуват, така че прочете писмата, които са ви изпратени. Не може да бъдем поставени в това положение. Ние сме в Европейския парламент, имаме официална роля в тази процедура. Много бях изненадан от вашите думи и то казани на съослушание. Може би заместник председател иска да сподели своето виждане. Две неща. Една по-принципна забележка. Първо, когато е изготвен договора и член 7 и член 50 е, мога да добавя, аз част тази процедура никой тогава не че ще бъдат използвани тези текстове изобщо. Защото те не се струваха толкова отдалечени от действителността. Да критикуваме една държава заради неспазване на върховенството на закона, да се запласва една държава с напускане на Европейския съюз. Не мисля, че може да се позовавате на правилника за дейността, да попречите на една институция – да изиграе цялостната си роля, ако тя е предвидена по член 7. Това е принципната ми забележка. А сега в конкретика, някои в съвета и някои юрисконсулти в съвета настояват, че парламента няма право на това. Само, че те очакват от комисията тогава да предостави информация и така нататък. Няма да позволя това няма да, бъде позволя, да позволя да бъде поставен в положение комисията да действа от името на парламента. Това не е проява на уважение към парламента. Парламентът е действал по член 7, той има официална роля. Комисията може да представи своята позиция, да очертая основните въпроси, и сега вече съвета в даден момент ще трябва да вземе решение как да се процедура. процедира. Не искам комисията да бъде въвличена във всичко това, тъй като няма яснота между парламента и съвета как парламента да бъде представляван в съвета. Това са двете неща. Комисията не е посредник, нито пък говорител на парламента. Парламента може сам да изразява своята позиция и няма да търпим някой да ни поставя в подобна позиция. Вие казахте, че има правно становище на съвета. Успорвам този факт. Мисля, че става дума за устно становище. Не е становище на правната служба, нали така? Да, това е така. Не става дума за становище на правната служба на съвета. Госпожа Саргентини спомена това по-рано. Не може това, което ни се казват да се променя на всеки две минути. Не можем да бъдем третирани е, към, по подобен начин. И не може между нас е, със съвета да стои някакъв посредник. Затова може ли следващия път, когато сте тук, е, да знаете, че сме наясно с дискусията и с всичките и правила. Госпожа Саргентини. Благодаря, господин заместник председател. Давам си сметка. Благодаря господин заместник председател и господин председател на комисията за това, че участвате в тази битка. Няма правна служба, становище на правната служба на съвета в писмена форма. Имаше устно становище и ние е, правихме специално искане, за да установим, че няма документ. Освен това, на следващо място виждам някаква тенденция свързана с този доклад. В обяснителна записка съм разяснила в какво се изразява работата ми. Никой да няма съмнение. Защото ние като че ли проявяваме съмнение към рутината, която е установена. Ние тук също имаме право на инициатива. Това трябва да е ясно на съвета. Става дума за процедура по член 7. Не само трябва да участваме на всяко заседание. По член 7 ние имаме право на инициатива и договорът не въвежда иерархия между трите институции, не определя коя да е, започне процедурата. Е, комисията започна процедура за Полша. Вие също можехте да започнете, ако искахте. Ние искахме да започнем процедурата за Унгария, комисията ни изпревари. Вие можехте също да започнете процедурата за Унгария, ако бяхте поискали, но няма иерархия между нас в договора. Съветът вижда някаква иерархия, но тя не се базира на нищо и е обезпокоително това, че съветът не само иска комисията да присъства, а моли комисията да прави обзор на процедурата за нарушение, докато парламентът има много по-широк подход, отколкото само процедурата за нарушение. Ние се стремим да обхванем явленията в цялото общество, във всички области засегнати от нарушенията от 2010 година на седне, извършвани от унгарското правителство. Вие говорите за ползотворно сътрудничество и проактивно отношение и подход към нас. Аз за думите проактивно и ползотворно имам собствено виждане. Значи, е, вие не сте били проактивни и не оказвате сътрудничество. Не желаете да говорите с мен. Отказвахте да се срещнете с мен. Пак ще кажа. Бихме искали на 9 април да бъдем поканени, за да ни поясните какво сте направили. Може би няма да ви разберем, но все пак сме длъжни да бъдем поканени. И освен това, искаме да ни кажете в какви срокове ще работите. Как смятате да подходите към различните теми, проистичащи от прилагането на член 7? Вие отказахте до сега да направите такова нещо и аз това го възприемам като знак за липса на сътрудничество. Е, мисля, че това не е любимият ни гост но казахме това, което мислихме. Ще се допитаме отново до председателя, защото в края на мандата се оказваме в едно нетърпимо положение. Нашите прерогативи не се зачитат. Благодаря на господин заме... първия заместник председател на комисията за това, че поясни включително и нашето положение. Тук пред госта ни и пред комисията и пред членовете на комисията. Благодаря, колеги. Сега искам да благодаря на първия заместник председател на комисията. Той бе поканен за определена цел. Благодаря на председателството на съвета. Благодаря на членовете за информацията, която чухме по време на заседанието. То се закрива. Благодаря.